Good afternoon, ladies and gentlemen. We will start our meeting. Здравейте, колеги, нека започнем заседанието си. Преминавам на немски. Добре дошли в съседателната зала на НП. Днес дневният ред е много интересен. Той е разделен на три части. Най-напред ще имаме изслушване с председателя на комисията Йонкер. Добре дошли, господин Йонкер. След това ще имаме едно изслушване с държавния секретар на финансите от Португалия и след това ще имаме координаторно заседание. Благодаря на председателя на комисията, че последва нашата покана веднага и е готов да говори с членовете на нашата анкетна комисия и да отговаря на нашите въпроси. Е, говорихме вече два пъти с господин Московиси, говорихме веднъж с госпожа Юрова за настоящото законодателство. Освен това, анкетната комисия ПАНА организира мисии за анализиране на актуалното състояние в Обединеното кралство, Малта, Люксембург и Штатите. Португалия, Кипър и Швей... Швейцария тези мисии предстоят. Видяхме, че може да има различни сценарии за сътрудничество. Е, не винаги сътрудничеството беше добро по време на мисиите. Например, достъпа за документа. Тук има блокада на съвета. Особено по отношение на, на групата за кодекса на поведение. Казва ни се, че това е междуправителствен документ и парламента няма достъп. Освен това, много съм недоволен от е, сътрудничеството с Малтийското председателство, кое, което председателство не искаше да говори с нас, да дойде при нас. Ще видим как ще се развият нещата за бъдеще. Освен това, имаме трудности за сътрудничество с бивши политици, с банкери и адвокати. Но при вас, господин председател, сътрудничеството върви добре. Ние ви дадохме, предадохме 10 точки, по които искаме да имаме дискусия. Говорихме за различните стратегии в, е, на управление в Люксембург. Люксембург днес е най- втората по големина площадка по отношение на финансите, на банките. Това установихме и винаги съм се възхищавал още от времето, когато вие ръководихте нещата в Люксембург, винаги съм се възхищавал на бързината и решимостта на развитието в Люксембург. Ние нямаме целта днес да обвиняваме някого, въпреки публикацията от страна на една политическа група. Публикуваното изследване, което, което четох тази сутрин, не предлага нови разкрития. Знаем, че 50 години трае докато директивата за лихвите е, постигна формата, която има днес и естествено забавяния имаше в Люксембург, в, Великобритания, в Швейцария и в други страни. А, така че тук не става дума да обвиняваме някого. Днес искаме да мислим за методи, за начини за управление, за насоки в законодателството, искаме да помислим и за евентуални промени в договорите. Господин председател, предвидели сме за вас 10 минути за, в, да ни въведете в материята, след което ще имаме възможност за обмен на мнение. Е, докладчиците ще ви задават въпросите, ще имат възможност за 5 минути. Вие ще имате възможност за отговор също в рамките на 5 минути. Сега ще помоля фотографите да отстъпят на страни, за да може председателя на комисията да видим за депутатите. И така, а, благодаря още веднъж. Жан-Клод, имате думата. <clears throat> благодаря, господин председател. Аз, за съжаление, няма да говоря на на моя матерен език. Много малко хора в залата ще ме разберат, ако го сторя без превод. Което обаче не означава, че няма да говоря на английски след известно време. Госпожи и господа депутати, идвам при вас, тъй като ние споделяме една и съща цел и имаме една воля за преодоляване едно, на едно огромно предизвикателство – което за сега е по-голямо от нас. Всъщност справедливостта в данъчната сфера е по-необходима от всякога. Панамските книжа показаха в пълен мащаб съществуващите недостатъци на системата и мерки за това се предприемат както на европейско ниво, така и на по-общо международно равнище. Нашите съграждани е, загубиха голяма част от доверието си в резултат на тези книжа и се обявиха против системата на данъчно облагане на предприятията, която до някъде е непрозрачна и неадекватна. Тази система се използва от мултинационалите, които злоупотребяват с разликите в данъчното облагане в различните държави членки, както и в държавите членки и в трети страни, за да изличат изгода. Около 70 милиарда евро са загубите от данъчни измами годишно, което означава 70 милиарда изгубени инвестиции в обществени услуги. Малките и средни предприятия са първите жертви на злоупотребата с данъчното облагане. При тях данъчната тежест е около 30% по-висока, отколкото за мултинационалите. Тоест положението е станало нетърпимо. Умножаването на съществуващите правила ползва някой, обаче значително врежда други и изкривява конкуренцията. За това ние имаме един проблем и едно желание. тази агресивна, нелоялна данъчна практика да бъде преодоляна и системата на данъчно облагане да стане по-прозрачна и по-справедлива. Тук обаче е необходима и обща воля за бързи действия предизборната кампания през 2014 година бе кампания, в която аз поех ангажимент за това безрезервно. Е, комисията, е, която председателствам, е, също превърна този въпрос в свой приоритет по време на мандата си, още от 15 юли 2014 година. Както казаха, когато дойдоха пред парламента на 12 ноември 2014 година, както поиска Комисията за данъчно облагане през 2015 година, поехме ангажимента да се борим с данъчните измами. Искам тук да кажа, че забележителни действия бяха предприяти от комисаря Вестагер и комисаря Московиси. Амбициозен бе нашият отговор, за да въведем един разумен, прост принцип, предприятията трябва да плащат данъци там, където генерират печалбата си. Това е, е ангажимент от е, моята кампания, който съм спазил. Този принцип е, е в основата на проучванията, които комисията направи в предприятията в Холандия и в 35 мултинационала в Белгия. Тези проучвания показват, че на фона на общия европейски пазар може би ще се умеем да съберем 13 милиарда евро от непосредствено предприятите мерки. като а, тук ще включа и някои дружества, които са много добре познати на френските данъчни органи. Този принцип ще се спазва в бъдеще. Държавите членки трябва да разполагат с необходимата информация, за да извършват справедливо облагане. И това означава една истинска революция. Да, революция на данъчната прозрачност в борба с сенчестите сили. Е, тук ние трябва да работим все по-интензивно, но разбира се, това не означава, че нямаме проблеми. Обедихме е, държавите членки да премахнат някои бариери, да действат конкретно за постигане на нашата обща цел, а именно справедливо и ефикасно данъчно облагане. Преди две години кой би повярвал, че ще успеем за такъв кратък срок да сключим споразумение за автоматичен обмен на данни във връзка с данъчната тайна. Споразумението е в сила от 1 януари тази година и още от лятото ще се извършва такъв автоматичен обмен на информация. Преговорите започнаха при Люксембургското председателство през 2015 година. Сложихме край на данъчната тайна в редица свои двустранни отношения чрез подписани споразумения между 28 държави членки Швейцария, Лихтенштайн, Андора и Република Сан Марино. Също така е, възприехме принципите на БЕПС, на проекта на ОИСР е, за избягване на ерозията на данъчната основа и е, възприехме мерки за преодоляване на най-често използваните от предприятията агресивни данъчни методи. Това, което предлага ОИСР, вече става задължително при нас. Бързо действахме и много постигнахме в връзка с данъчното облагане на мултинационалните дружества в Европа. Те вече са длъжни да съобщават на данъчните органи своите постъпления страна по страна. Също така, всеки гражданин, ако иска, трябва да има възможност да получи информация за получените печалби и платените данъци от мултинационалите в неговата страна. И ние въведохме такова задължение. Това е безпредседентен напредък, стъпка към прозрачността в данъчната сфера. И ще направим и още стъпки, защото сега сме само в началото. Прехвърлянето на печалбите в Съюза е свързано с един основен проблем – общата данъчна основа и основа за акцизи. Това ще ни позволи да преодолеем различията между различните национални системи, като разбира се, всяка от тях ще запази своя суверенитет. По тези причини аз се ангажирах и след консултации с парламента, с държавите членки и с предприятията, предприеха предприех действия за промяна на системата и за намаляване на разходите на предприятията при техните презгранични действия и плащането на данъци в различни държави. Преговорите са на два етапа. Първите – само във връзка, първият етап е само във връзка с общата данъчна основа, а на втория етап ще бъде извършено консолидиране на тази данъчна основа. Този двуетапен подход ще ни позволи бързо да се възползваме от предимствата на новата система в акцизната сфера. Разбира се, консолидацията ще приключи така картината на тези предимства. Това е нашият пряк отговор на скандала с панамските книжа. След няколко седмици ще внесем проекта за санкциите срещу онези, които улесняват данъчните измами, както и изпирането на пари. Това въжи за консултантите от всякакъв цвят и вид. А разбира се, действията ни ще бъдат допълнени и от това, което правим във връзка с ДДС и противодействие на измамите с ДДС. Работим за създаването на европейски списък на световните данъчни оазиси. Искаме да имаме общ списък, който да ни позволи да направим така, че страните, които не водят диалог с нас и извършват нарушения на правилата, да бъдат убедени да възприемат принципите на доброто данъчно управление. Госпожи и господа, това са моите уводни бележки, които исках да направя пред вас. Призовавам Европейски парламент да прояви воля да ни подкрепя във всичките ни усилия. Като Европейска комисия вярно е, че разкритите скандали до някъде улесниха задачата ни, но не бива да се вярва, че в някакъв момент напрежението няма да се увеличи отново, поради което е, сме длъжни да действаме не само бързо, но и ефикасно. Благодаря, господин председател на комисията. <clears throat> Разбрахме е, позицията на комисията, както казахте и вие. Имаше различни скандали, публикации публикации от журналисти, от хора, подаващи сигнали. А, ние приветстваме тези предложения на комисията и смятаме, че общественият натиск, който бе създаден, ще поощри предприемането на мерки от наша страна. Трябва да погледнем в бъдещето, трябва да си направим изводи какво да избегнем за бъдеще. Епе Кофот има думата за 5 минути. Thank you so much, President, and, and thank you and welcome. Благодаря, господин председател. За мен е голямо удоволствие, че вие сте днес тук сред нас. Моят първи въпрос. Има липса на реформи по отношение на кодекса на поведение в държавите членки. Вие бяхте финансов министр в Люксембург, вие имате опит с кодекса на поведение. Първо, едно от нещата, които са важни в този кодекс на поведение, е да няма ощетяващи практики, но тези мерки не задействаха. Искам да ви попитам, във, ваше, във, ваше, във, във вашето качество в момента като председател на комисията, какво ще направите, за да може да наложите прилагането на тези мерки, т.е. да групата да се ангажира с целта прозрачност? На второ място, вие говорихте, господин Юнкер, за хората, които подават сигнали другите е, и за другите разкрития, не само панамските документи, но и другите документи. Какво смята да направи комисията по отношение на хората, които подават сигнали? Защото тези хора биват подвеждани под отговорност, а това са хора, които именно подават разкритие за погрешните, вредните практики в, в политическия елит и на други високопоставени служители. Какво смятате да направите за защита на тези хора? Благодаря. А сега председателят на комисията може да отговори за 3 минути. Вие говорихте 2 минути conduct. This uh, group of conduct was installed in 97. През 1997 uh, година бе създадена групата за кодекс на поведение на базата на директивата за спестяванията. Не е съвсем правилно обаче да кажете, че тази група не произведе резултати. Системата бе преораз, преобразувана и през 2011 година данъчната система бе, бе също преосмислена. Особено това се отнасяше за данъчния режим в Люксембург. Освен това имаше нов мандат, е, има промени в управлението на групата. И групата работи с държавите членки за постигане именно на тези цели, цели, които са поставени от групата. Така че групата произвежда резултати. Да, не може да сме напълни, напълно доволни от нивото на постигнатата прозрачност, но все пак напредък има. Е, по отношение на хората, подаващи сигнали. Комисията работи по предложение за тяхната защита. Те ще бъдат представени след няколко месеца. Благодаря ви за точните въпроси. Беше лесно да отговоря на тях за по-малко от 3 минути. Благодаря, казва председателят. А сега имаме, председа... имаме председателя на групата за поведение, но тя отказа, тя каза, че е, нямаме право да я изслушваме, защото това било е, група, която е междуправителствена група. Фабриция Колатерела от Италия е председателката. След е, господин Кафот, Петър Ежик има думата. Благодаря, господин председател. Във вашето въведение вие споменахте бъдещите и настоящите инициативи на Комисията за подобряване на рамковата, на, на правната уредба. Това е добре, но от другата страна на монетата е приложението на тази уредба. Според мен, е, досегашните резултати и заключения на нашата комисия са, че комисията не упражнява достатъчен надзор по отношение на прилагането на законодателството за избягване на плащане на данъци и прането на пари. Панамските документи разкриват скандали в широк мащаб. От друга страна не виждаме а, действия на комисията, които да поощрят, да накарат държавите членки да прилагат европейското законодателство. Ето, например, списъка на високорисковите страни. Високорискови по отношение на прането на пари. Комисията не може да изготви този списък сама, тя разчита на други институции. И според мен това е сериозен проблем. Вие сте председател на комисията и може би вие имате в момента именно шанса да подобрите състоянието и да опосредствате, да поощрите комисията в изработването на този списък. Господин председател, имате думата. Мисля, че тук става дума наистина не само за законодателство, но и за прилагане. Прав сте. Комисията въведе директивата за административното сътрудничество. И смятам, че в този смисъл ние свършихме нашата работа и ясно е нашето намерение да надзираваме прилагането на директивите, е, които са приети и одобрени от началото на мандата на тази комисия. Но естествено, прилагането на законодателството, това е ключовият момент. Сега за черният списък. Аз не искам да критикувам държавите членки, въпреки че те са свикнали, но ние работим върху втората, втората версия на черния списък. И до края на годината този списък смятаме да го публикуваме. Що се отнася, и това, това се отнася до юрисдикции от трети страни. А сега от името на политическите групи, от името на НП, професор Розати. Благодаря. Благодаря и за вашите уводни думи. Имам два бързи въпроса. Първо, трябва да похваля комисията за направените усилия. През последната година, година и половина имаше нови законодателни предложения в тази важна област – борбата срещу данъчното избягване. Но ме ме интересува следното. При панамските документи видяхме, че имената на някои държави членки се споменават по-често, отколкото на други. Защо според вас това е така? Дължи ли се на недоброто транспониране на европейското законодателство или на някакви празнини в националната уредба? Например, името на Холандия или на Люксембург се среща по-често, отколкото на други държави членки. Какво ще направите, за да няма такива разлики? На второ място, интересуваме дали имате своя доклад или анализ, вътрешен или външен, на панамските документи. И ако има такъв доклад, възможно ли е да ни го предоставите? Благодаря. Е, господин председател на комисията, имате думата за 3 минути. Дали сме започнали своя задълбочен анализ по панамските документи? Е, всъщност, вие вече разполагате с това, което сме анализирали. Самият аз не отговарям пряко по темата. Има комисари, които отговарят за нея ние ще ви изпратим писмени конкретни отговори на всички въпроси, поставени от членовете на комисията. Знам, че имате предвидена среща с комисаря Московиси. А ето, започвам от нулата, казва господин Юнкер. И тъй вие ще получите отговори на всички въпроси, които са поставени пред нас. Сега по първата част на вашия въпрос ние третираме наравно държавите членки. Имаме започнати процедури за нарушения там, където те са необходими. Вие се питате защо някои държави членки се споменават по-често в панамските документи. Не забравяйте, че споменаването на различни държави е свързано с нашето минало. Ние живеехме в един корено различен от днешния свят. И това е причината, поради която сме в сегашната ситуация. Вие споменахте някои страни, но става дума за много по-разпространено явление. Ние изготвихме 12 законодателни предложения. През следващите няколко седмици ще представим още едно ново предложение, точно защото искаме да затворим тъй наречените вратички. Благодаря. Следващият оратор от името на социалистите и демократите Петър Симон. Господин председател на комисията, искам да направя препратка към е, инициативите на комисията. Е, хората в Германия много често не вярват на това, което идва от Брюксел, особено когато се споменава вашето име, вие се свързвате, нека бъда директен, с една система от Люксембург, която имаше точно целта да осъществява данъчен дъмпинг. Въпреки това, смятам, че има ангажимент и аз се чудя че този ангажимент все пак не е по-интензивен. Най-напред е, трябва да има списък на страни данъчни раеве. Вие ни предадохте един списък. Два пъти го отхвърляме. Северна Корея, Афганистан, е, Вануато бяха там. Но е, страни като Панама и други страни, за които всички знаем, че, се, че там се перат пари, не бяха в този списък. Две години трябва да се правят оценки на страните. Според мен това е прекалено дълго. Според мен това е липса на политическа воля. Аз очаквам от комисията да направи един списък, който е, включва очевидности, които до момента не са включени. На следващо място данъчни оазиси в рамките на Европейския съюз. Е, трябва да кажем истината. Можете ли да си представите един списък с данъчни раеве, са страни от Европейския съюз или извънморски, отвъдморски територии. И на следващо място, може ли да изискате от държавите членки да има един, един истичен, истински обмен на, данъчно постанов, на данъчни постановления, защото до момента а, такъв, такава информация е доста недостатъчна. Благодаря, господин председател на комисията. Господин Симон, повторете, ако обичате, повторете третия си въпрос. Имаше решение за автоматичен обмен на данъчни постановления. Когато тези когато трябва да има разследване, трябва да има един добър обмен на данъчни постановления, но държавите членки се противопоставят на този обмен на данъчни постановления с комисията, но това е необходимо. Тази информация е необходима, за да може да се правят разследвания. Господин Симон, ще започна с третия ви въпрос, защото наистина той е важен – ние предложихме комисията да бъде информирана за данъчните постановления. Някои, данъч... Някои държави членки отказаха. Ние обаче ще продължим да настояваме, защото трябва да има инстанция в Европейския съюз, който да има представа за цялата картина. Аз съм много за това. За това комисията да, да знае какво се случва с данъчните постановления. И тук наистина имаме нужда от подкрепата на държавите членки и от всички заинтересовани страни, защото всеки, който уведомява националните данъчни власти, трябва да уведоми и Европейската комисия за данъчното си постановление. Сега, е, списъка на данъчните раеве. Аз смятам, че, те трябва, че, трябва, трябва да, че този списък трябва да се разшири. Е, два пъти парламентът я върна този списък и аз съм също на мнение, че този списък трябва да се разшири. Donc, euh, pas... Така че, на ниво на комисията ние наистина не разполагаме с човешки ресурс, за да можем да направим такова разследване. Самият аз не мога да ви обещая нещо, което няма да изпълня. Много се занимаваме в комисията с въпроса, който поставихте. Но някои държави членки не искат да сътрудничат Ето защо се обърнахме към държавите членки за подкрепа при изготвянето на черния списък. В този смисъл ще допълним този списък. Същото се отнася до черния за черния списък за прането на пари и за укриване на данъци. Професор Бернт Луке от ЕКАРЕ. Благодаря, господин председател. Здравейте, господин Юнкер. Във вашите бележки казвате, че от панамските документи ние вече знаем в какъв мащаб се укриват данъци от мултинационални предприятия. Трябва да ви кажа, това беше известно. Това беше обществена тайна в Германия. Ако човек искаше да си спести данъци в Германия, отиваше в Люксембург. Преместваше се и печалбата в Люксембург. Но сега разбрахме какви са техниките, а, въпросът ми е, знаехте ли и преди за тези техники? През 2003 година, когато ставаше дума за директивата за спестяванията и за, директ... за е, прекия обмен на информация, знаехте ли тогава за тези техники? И ако сте ги знаели, защо тогава Люксембург не искаше да участва в автоматичния обмен? защо имаше облагане на изхода в Люксембург и защо Люксембург не последва примера на други държави. На второ място, за ресурсите. Не става дума само за панамските документи, става дума и за е, данъчните постановления от Люксембург. Сега на европейско равнище е, говорим за ощетяване на конкуренцията. Комисията обаче явно не може да обработи информацията, която постъпва от Люксембург. И има някои казуси, които се обработват от комисията, а от други казуси не се обработват. Защо това е така? И на следващо място. Ще можете ли систематично да обработите информацията от, Люксембург, от люксембургските документи? Отговор. Това бяха много въпроси, но аз не отговорих на предишния колега Симон, а именно – дали мислим за контрол на правоприлагането, трябва да ви кажа, трябва да погледнем в бъдещето, трябва трябва да отговоря на въпроса, освен това, защо в Люксембург бе предпочетен модел за облагане на изхода и защо банковата тайна се пази в Люксембург. Ами, мнението и в науката беше, че ако има облагане на изхода, това е почти еквивалентно на разкриване на банковата тайна. Люксембург, Белгия и Австрия решиха да предпочитат облагане на изхода от 35%. А имаше обаче идеята Лихтенштайн, Швейцария и Сан Марино да преминат към другата система. Това беше условието и е, Белгия и Люксембург да преминат към другата система. Това щеше да бъде последствието. Сега, от 2002 година имаме двойната, двойствена, двойната система и то с одобрението на парламента, на Европейския парламент. Да, е, Процедурата не беше по съвместно взимане на решение, но парламента бе помолен за одобрение и той го даде. Тоест имаме двете системи въведени в момента. Сега аз не отговарям за конкурентоспособността в Европейския съюз. Това не е мой това не е моето портфолио, не е моят ресор. Но зная, че Комисията обработва а, случаи, които имат връзки с нарушаване на конкуренцията и това са именно случаи от Люксембург. По това работи е, комисарката Вестерхаген. Сега, защо някои казуси от Люксембург се обработват, други не? На този въпрос може да отговори госпожа Вестерхаген. Въпрос без микрофон. Отговорът. Аз съм говорила в комисията и когато ми се казва, че ресурсите от Генерална дирекция КОМ са недостатъчни, Selbstverständlich gemacht und ihrer Eingangsfrage nur über Sparerträge. Ich wusste das. Аз мога да работя само с е, информация, която ми се подава, но дали съм знаел е, за практиките тогава, за спестяванията, ами да, но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 благодаря. От името на Алде, Михаил Тойрер. Благодаря, господин председател. Е, господин комисар, Вашите въведителни бележки според мен бяха доста разочароващи. Това е изпусна според мен. Затова е един съвсем ясен въпрос. Е, това, което ни интересува и гражданите интересува, е е, че става дума за приближение на Путин, на членове от семейството на Асад. Това са все хора, които са в списъци за санкции. Става дума за пране на пари, за фирми фантоми. Сега въпросът е кой носи отговор... отговорност, политическа отговорност, правна отговорност. В панамските документи казват, че Люксембург е на четвърто място на присъствие на фирми в Панама. А, как това се обработва? Смятате ли, че всичко е наред? Какво прави комисията с вас като председател на, за това да бъдат обработени тези случай. Председателят. Тук има и много голям случай, е, много, има и много голям брой случаи, които не са от банковия сектор. На господин Тойрер искам да кажа, че ние предприехме 12 нови инициативи, законодателни инициативи, които са насочени именно към а, проблема, който засегнахте вие. Става дума за посредниците всъщност. В Люксембург има много посредници, така е, но и около Люксембург, не само в Люксембург, ам, трябва да се справим с този проблем, така е. На 1 януари 2019 година най-късно тази директива ще влезе в сила. Така че не смятам, че шансовете са пропуснати. А, напротив, тези случаи ще бъдат обработени. Не. Господин Тойлер още веднъж. Добре, какво ще кажете на гражданите за политическата отговорност? Кой носи политическа отговорност за тази ситуация? Аз не смятам, каза господин Йонкер, че трябва да се търси политическа отговорност. Защото политическите авторитети, те не, не знаят за всички тези сделки, сделките на посредниците. Люксембургския финансов министр не води търго, търговски регистр и другите финансови министри също. Става дума за, за обиколни пътища, по които се движат посредниците и те не винаги са, и, са а, очевидни. Благодаря. Фабио Демази от името на, на Обединената левица. Е, не беше любов от пръв поглед това, което се случи на последната ни среща. Е, и тук имам предвид е, практиката на данъчните постановления от Люксембург, но да отправим поглед в, е, за, към бъдещето. Вие винаги говорите за държавите членки. Добре, но в крайна сметка вие сте от Люксембург, но не става дума само за Люксембург. Въпросът е, че всички данъчни оазиси, включително и Люксембург, би трябвало да предоставят своите документи в, е, не в, в е, подчернена форма. Освен това, Люксембург се застъпи за изключение от директивата за лихвите и така едно, една сметка – можеше да бъде достъпна за офшорни фирми чрез посредник, чрез юридическо лице. Това стана възможно в Люксембург. Освен това, вие казвате, че никога не би трябвало да се... че вие не сте за това да се говори за данъчни проблеми. Но ние знаем, че вие лично сте се срещали с представители на Амазон, господин Кофот, например. Искам да ви питам, какво сте говорили на тези срещи? Дали за люксембургската кухня или пък в крайна сметка по данъчни въпроси сте говорили? Освен това, през 2012 година посланникът на Люксембург е бил в Мадейра с списък от предприятия, които е трябвало да бъдат привлечени от Мадейра към Люксембург с привилегията да не им бъдат облагани печалбите, т.е. да има 0% данъчна ставка. Аз а, нямах достъп до документи. Ние ви изпълняваме Изпратихме е, определени въпроси все още чакаме отговор. Да, има пропуски. Е, ще се опитам да ви отговоря. Сега, е, вие говорите за определени документи. Аз не си спомням кога са ми дадени. Ще се опитам обаче да си припомня как съм стигнал до тези документи. Въпросът е обаче, че аз съм стигнал по някакъв начин до тази информация. Как е попаднала тя при мен, това мисля, че не е толкова важно. Сега, аз никога не съм, не съм казвал, че няма да говоря с никого по данъчни въпроси. Аз казвах, че няма да се намесвам в данъчните въпроси, в данъчните дела на фирми. Ние, като Люксембург, като страна, сме много интерес, заинтересовани за това Амазон да дойде в Люксембург, но ние не сме, но аз не съм правил а, някакви споразумения. За тези такива споразумения отговаря министъра на финансите на Люксембург. Така че аз съм отговарял на въпроса, но никога не съм говорил по конкретни данъчни мерки. Е, а това не е моя компетенция. Така че това е железен принцип за мен и за правителството в Люксембург. Но това не въжи навсякъде в Европейския съюз. Сега данъчните постановления в Люксембург се издават от данъчните власти, в други държави обаче те се издават от финансовото министерство. Сега, ако има някакви документи, добре, но посланникът от Люксембург в Португалия не отговаря, не е част от финансовото министерство. Не, не дипломатите, те са част от външно министерство. И аз не мога да си представя а, нашият посланник да привлича, да е, да е бил натоварен с задача да привлича фирми към Люксембург от Мадейра. Е, това е въпрос обаче, който трябва да се отправи към правителството. Благодаря. Сега през декември е, в 2003 година, че съм бил във Вашингтон, това не си спомням, както твърдите ви. Свен Гигълт от Зелените. Благодаря, господин председател. Ние още веднъж погледнахме това, което се случва с облагването с данъчното облагане на частни лица в Люксембург и видяхме, че системно директивата за лихвите с оговорката в Люксембург облагането да е 10%, видяхме, че тя систематично се заобикаля. И след данните, които анализирахме, видяхме, че това се прави главно в Люксембург, а не в Австрия и Белгия. Това заобикаляне се прави от офшорни фирми и застрахователни дружества. И това води до данъчния дъмпинг. Той продължава. Продължава и укриване на данъци. Господин Юнкер, какво ще направите? Държавите членки които не могат да се справят с е, проблема за укриване на данъци. Включително и Люксембург. Ще им помогнете ли чрез един европейски закон, който ще задължава държавите членки за правна взаимопомощ при разследване на данъчни дела, когато става дума за укриване на данъци. И вторият ми въпрос. Говорихме за това. След панамските документи, Създадохме работна група за финансова престъпност. Тя се състои от 6 човека. Вие днес казвате, че персонала там трябва да бъде увеличен, защото хората не се справят с работата си. Но държавите членки отказват да изпълнят някои от вашите предложения. Въпросът ми е това, което блокира държавите членки. Вие Готов ли сте да действате по смисъла на член 116? И да излезете с предложение от комисията да предприемете мерки, които да накарат държавите членки да вземат ясна позиция по отношение на данъчното облагане. Okay, klare Antwort. Äh, Herr Giegold hat die Möglichkeit zu einer Nachfrage. Da, äh, господин Гигот, може да продъл... продължите. Отговорът беше да. Добре. Е, това, което обаче желаят много хора. Вие предлагате някои неща, които са по-силни от предишните предложения, но гражданите искат отговорност, искат да, да се поеме отговорност за това, което сте правили преди. И, за съжаление, вашата надежност е помрачена. Господин Кивот, аз разбирам, че вие обръщате и поглед назад. Материята е много сложна. Аз разбирам това, но не бих искал да не мерите моята надежност по това, по моето минало в правителството, а да я мерите по инициативите от настоящия мандат. Това са 12 инициативи, за които говорих. През май 2015 година предложихме директива за борба срещу прането на пари. През октомври 2015 година предложихме автоматичния обмен на данъчни постановления. През януари 2017 година тази директива ще е, влезе в сила и предстои първия обмен между държавите членки. През януари 2016 година направихме предложение за автоматичен обмен на базата на отчитане страни по страни, по страни на международните компании. Това е уникално предложение. Съветът е, не беше очарован е, от, по, от вероятността за публикуване на тези отчети. През април 2016 година направихме предложение, което парламентът одобри през януари 2017 година, а именно предложение, което бе свързано именно с те, системата за публикуване на докладите страна по страна. Освен това, предложихме инициатива за пран... против прането на пари и предложихме нови правила за осведомяване на данъчните власти. През 2015 и 2016 година подписахме международни договори за прозрачност с Швейцария, Андора, Лихтенштайн и Сан Марино. Това е всъщност последващ резултат от инициативите, предприяти още в миналото. Освен това, подобрихме и укрепихме директивата за укриване на данъци. Предложихме някои промени в нея през 2016 година. И Много се надяваме, че тези предложения ще бъдат прияти и, предло... и приложени. Освен това, направихме предложение за двойното данъчно облагане през 2019 година. Този механизъм за решаване на спорове при двойно данъчно облагане ще влезе в сила. През 2016 година направихме списък с юрисдикции, които не искат да сътрудничат при укриването на данъци. този списък ще бъде разширен и ще направим през юни предложение за данъчните посредници. Така че това са нашите инициативи. Благодаря. Мисля, че е ясно за нас, че комисията напредва тук. Тук ви подкрепяме. Така е. От е, ФДД Дейвид Коплер. Uh, Dankeschön, Herr Präsident. Um, Jean-Claude Juncker, it's great to see you. Uh, Господин Юнкер, много се радвам да ви видя. Това винаги е удоволствие. Като премьер на Люксембург, вие бяхте привърженик на данъчната конкуренция и аз съм напълно съгласен с вас, защото тя води до ефикасност, рентабилност и по този начин парите на дънакоплаците се управляват ефикасно. Аз искам да действате както в миналото, но сега вие променихте отношението си, искате да премахнете данъчната конкуренция в Европа. Това е един вид новия Жан-Клод Юнкер. Както и господин Гиголд каза, някои е, изпитва просветление по пътя към Дамаск. Не знам дали вашето просветление е дошло по пътя от Люксембург до Брюксел, изпълнен с дубки. Защо да нямаме истинска конкуренция в Европа и една отлична економика, като тази на Обединеното кралство? Заповядайте, господин комисар. Дейвид, всъщност аз се питах, кога ще споменеш Великобритания и ти успя да я споменеш, за да не ме разочароваш. Иначе, сега ти ме описа като някакъв шизофреник, предишния юнкер, сегашния юнкер. Аз вярвам единствено в принципа на договорите и аз вярвам в данъчната конкуренция, както вярвах и преди. Но също времено аз насочвам вниманието си към справедливата данъчна конкуренция. Трябва да има честна конкуренция, просто тя не винаги е била честна. Именно за това искаме да отстраним недостатъците. Мога да ти дам пример директивата за ДДС. Аз бях човека, който 1991 година настояваше Екофин да приеме тази директива, защото преди нея имахме 250 различни правила за ДДС в различните държави. Държавите членки винаги договарят в собствения си интерес и се борят за дерогации – но уверявам те, няма разлика между предишния и сегашния Юнкер. Трябва да има честна данъчна конкуренция. Благодаря. Следващия ни оратор от името на НСЕ. Господин председател, нека ви кажа добре дошъл. Много от финансовите сделки, както знаете, е, се извършват е, чрез компании с доверителни сметки и е трудно да се проследи какво се случва. Какво ще направи комисията в този случай, за да сме сигурни, че държавите членки се справят освен това, имаме данъчни убежища като Люксембург и Холандия. Как да сме сигурни, че ще знаем откъде идва капиталът? Защото става дума не само за данъчно избягване, а за проникване на капитали от престъпния свят. Панамските документи всъщност отвориха котията на Пандора – и резултатът е ясен. Мишел Москат, жената на малтийския президент, е получила над милион долара от офшорна компания, базирана в Дубай, като това са били пари на дъщерята на диктатора на Азербайджан. И това в момент, когато Валета подписваше много от енергийните споразумения. Не знам дали новият Юнкер е един вид рицар с броня и меч, но ще ви попитам, ще използвате ли този меч срещу подобни практики? Благодаря ви. Вече говорихме за малтийското правителство, но заповядайте. Уважаеми колега, аз не мога да коментирам конкретния случай в Малта, защото с него трябва да се занимаят от компетентните малтийски органи. Имам своето мнение, разбира се, но не мога в случая да взема позиция. Нямам и толкова много информация. А, що се отнася до предоставянето на информация на данъчните органи, ще ви кажа, че през юли 2016 година предложихме нови правила, за да се знае информацията за истинския собственик на сметката. Това беше изключително важно. Необходимо е данъчният орган да може да разпознае крайният собственик. Това са норми, които ще влязат в сила през 2018 година. Добре. Аз ще направя само един коментар в такъв случай Това означава ли, че престъпния свят и мафията могат да продължат да се инвестират до 1 януари 2018 година и никой нищо няма да провери? Предложението беше направено през юли 2016 година. Директивата трябва да се преведе на националните езици. За това също е необходимо време година и половина в случая, като имаме предвид колко неотложен е въпроса. Благодаря. Маркус Фербер има думата. Благодаря ви, господин председател на комисията. Ще потвърдя това, което и вие казахте. Люксембург е едно. Австрия е много близо до Швейцария, обаче, както знаете, ще премина по същество. Комисията като че ли си е затваряла очите за данъчните убежища в Европейския съюз, да вземе Мадейра. 87 година тамошният режим беше одобрен. В свое решение Европейската комисия пояснява, че в Мадейра същевременно не може да се създаде автономен данъчен режим, но целта тук е да се развие заетостта. 2013 година имаше над 1800 дружества – разкрили 2000 работни места. Това очевидно бяха компании почтенски кутии с по някой друг назначен директор. Един от министрите на Мадера ни обясни, че има специален комплекс в Фунхал – и там е седалището на 180 от тези компании. Ще попитам какво прави комисията. Ако прочетете решението от 1987 година, ще видите, че мярката е била приета, за да се разкрият работни места, а не да имаме альтернативна данъчна система. Благодаря, господин председател. Скъпи Маркъс, смятам, че границата между Австрия и Бавария няма да бъде вече толкова важна, когато се въведат пътните такси. А сега за Мадейра. Аз не мисля, че тази отстъпка би се направила в днешно време. Най-отдалечените региони на Европейския съюз понякога наистина се нуждаят от подобни изключения. Именно за това и за Мадейра бяха въведени специални мерки. Имам добра памет, но така или иначе не мога да коментирам решение на комисията от преди падането на Берлинската стена – от 1987 година. Мога само да кажа, че финансовия министр на Мадера отговаря, не комисията. Добре, няма много време, за това ще ви напомня Помня и за меморандума за разбирателство, подписан с Португалия по време на комисията Барозо. Там се казва, че специалният данъчен режим трябва да бъде преработен и променен. Очевидно, това е тема обсъждана в Еврогрупата и ми се струва, че вие сте запознати с случая по-добре, отколкото показвате в момента. Освен това, ако е имало условия, е трябвало да се провери доколко те се изпълняват. Ще се върна на темата Мадера с удоволствие. Ще трябва да се запозная отново. Това, което мога да си спомня, са решенията на тройката за Португалия. Там наистина имаше параграф за Мадейра и мисля, че това е било напълно разумно. Благодаря. С това изчерпихме списъка на нашите оратори от името на политическите групи. Сега като спонтанно изказване имаме още няколко колеги. Започваме с Луи Мишел. Да ви напомня, че принципно имаме по една минута. Благодаря ви много за разясненията, които внесохте. Искам обаче да заявя, че вашата комисия е направила много повече от предишните комисии във връзка с състоящия пред нас проблем днес. се, c'est un... Работата ви е колосално и явно пътят ще бъде дълъг, но а, в сравнение с комисията Барозо 1 мога да ви кажа, че темите, по които работите и реформите, които въведохте, наистина са колосални в сравнение с първата комисия на Барозо. Заслужено е да бъде припомнено това. Искам да ви задам един въпрос. Защо комисията не иска от държавите членки, не ги е, изправя лице в лице с факта и с тяхната отговорност е, да предприемат конкретни мерки, във връзка с много по-широка данъчна хармонизация, което ще направи целия съюз привлекателен за чуждестранните инвеститори при наличието на истинска правна сигурност. Е, всъщност, е, данъчната политика, прякото данъчно облагане може да бъде е, много полезна добавка към вътрешния пазар и свободите на движение. Не трябва да се дава възможност да се използват различията между отделните държави членки, защото тези различия създават така наречения данъчен туризъм. Това е въпрос на политическа воля. Не мисля, че обаче комисията е пасивна. Комисията би трябвало да сигнализира, че съветът също има своята отговорност в това отношение. Благодаря, господин председателю. Да. Е, вижте, е, вие добре описахте нашата амбиция, но е, цялостна интеграция по отношение на данъчното облагане на физическите лица би било прекалено амбициозно. Но все пак сега се работи за данъчното облагане на физическите лица, сближават се данъчните основи, както и данъчните ставки, като същевременно знаем, че за вземане на решения в данъчната сфера е необходимо единодушие в съвет. При следващата промяна, ревизия на договорите е редно да се въведе квалифицирано мнозинство – когато се приемат актове в данъчната област. В противен случай няма да постигнем напредък такъв какъвто желаем. Благодаря. Перванш Берес за една минута. Благодаря, господин председател. Господин председател на комисията, искам да се върна на въпроса за списъка с трети високо рискови страни. Два пъти вече се работи по него. Списъкът на посочените държави, като го прочетем, си даваме сметка, че страните, където като Панама, Бермуда, Ливан и други, за които Европейската комисия е поискала Европейската инвестиционна банка да не финансира проекти, не са в този списък. Необходимо е тук да се внесе яснота. Вие казвате, е, че не се бъркате в работата на госпожа Юрова и казвате, че е, тя разполага с средствата, но не с всички средства, от които има нужда за своята работа. Е, сега, е, звеното е, за прането на пари най-напред беше от ведомството на комисария Хил и след това, за да няма конфликт на интереси, мина към госпожа Юрова, като се ползва от услугите на звената под ръководство на господин Московиси. Явно няма възможност е, тук да се е, направи нещо повече, но има страни, е, които са предмет на съмнение. Може би трябва оттам да се започне, вместо да се цитира списък, който е направен някъде другаде да и по друг повод. Вижте, както ви казах, комисията ще се занимае изцяло с въпросите, които повдигате към края на годината защото сега отговорните комисари правят проверка на всички механизми. Тези списъци ще бъдат допълнени, съвсем очевидно. Що се отнася до Европейската инвестиционна банка, която цитирахте, Европейската комисия не може да се бърка в работата на Европейската инвестиционна банка. А, освен това, бъдещето вече е при нас. Госпожа Гомеша, господин председателю, надяваме се, че ще е, бъдат спазени обещанията и ангажиментите поети по време на тройката при господин Барозо е, средната класа много пострада в нашата страна, а пък парите изтекоха в е, офшорни е, зони, като Панама. В частност бяха изтеглени там от групи като Душ Спирито Санто, без никакви последици. Въпросът ми е, Комисията ще обърне внимание на реалните системи за изпиране на пари с а, златните визи, инвестиционните програми по продаването на паспорти в няколко европейски страни, включително Португалия и ще се заемете ли с последните механизми, които използват перачите на пари? Не става дума само за данъчна измама, но и за изпиране на пари и за подпомагане на тероризма. и това въжи включително за вашата страна Люксембург. Както казах, ние вече въведохме много е, обширни, обхватни норми за борба с изпирането на пари, като целта ни е да се борим е, с данъчното укривателство и с финансирането на терористични атентати и терористична дейност. В момента се обмисля този проект, започнали са тристранните срещи между комисията, парламента и съвета. И именно това е форумът, където всички тези проблеми могат да бъдат е, предложени за разглеждане на другите институции, които участват в тристранните срещи. Това мога да кажа. Втория въпрос. Да. По този въпрос за новите механизми, които, изпират, които използват изперачите на пари, ще проведа анализ. Ние сме говорили по този въпрос за свободните представителства за Freeport и от Люксембург разбрахме, че няма нередности, но не сме видели. Господин Чамбацки от Текаре. Господин Ланген, уважаеми господин председател Юнкер, Уважаеми господин председател Юнкер, дълго осъждаме данъчните практики в Люксембург, документите Панама, скандалните данъчни практики около облагането НЕПО в Ирландия. И това, меко казано, смущава голяма част от колегите. Но нека обърна вашия поглед напред. Предстои ни среща Европейски съюз Китай на 1 януари. В тази връзка, какви мерки обмисляте, когато обсъждате търговията с своите китайски колеги, за да избегнем създаването на следващата комисия China Leaks? И каква ще бъде вашата позиция по време на преговорите и бъдещите търговски отношения с Китай по отношение на тези скандали? Благодаря ви. Окей, schwierige фага. Bitte. Chers collègues, je l'ai 15 2014. Ние сме предложили на всички членове от Г7 да работят с автоматична система за обмен на информация. Не всички европейци бяха съгласни, някои бяха несъгласни, но ние непрекъснато ще се връщаме на тази тема. Това е реален проблем. Благодаря Томас Ман, госпожа Регнер и господин Лайн. Да, странно е наистина, че при всяка критика от ляво и от дясно се казва, ето председателят на комисия, на комисията се справя. Не знаех, че има 12 инициативи е, това е важно, но трябва да има и справедливост. Въпросът обаче е, че е, съветът спъва много от инициативите. Е, трябва явно да се промени принципа за вземане на решение чрез единодушие в съвета. Трябва решенията да се вземат по друг начин. Дали председателят на комисията е на наша страна тук? Казах, преди няколко, думи, преди няколко минути, че всъщност, що се отнася до вземане на решение, трябва този начин на вземане на решение да се промени, за да има напредък. Да, Евелин Регнер, благодаря за фри порт, за свободните пристанища. Е, фри означава е, свободен от мита, свободен от е, данъци. Странно е в Европа, в Европейския съюз да има а, обекти като злато, като картини, които да не подлежат на никакви правила би трябвало комисията не само да погледне материята, а и да предложи правни мерки. Да, но политиката започва с разглеждане на, на действителността, така че ние трябва да погледнем материята. Да, това беше ясен отговор за анализ и в последствие за действие. Така разбирам аз нещата и е госпожа Шлайнер. Президенте Юнкер, е chiaro a tutti che un'unione basata... Благодаря, господин Юнкер. За всички, един съюз, е, в който има безжалостна данъчна конкуренция, не е устойчив. Ако данъчните ставки са 0,05 на 100, комисията ще е направила много сериозна стъпка, обаче предизвикателството е глобално и то не може да бъде преодоляно на национално ниво, а дори и на европейско ниво. Всъщност, е, развиващите се страни са тези, които плащат най-висока цена при данъчните измами. Това, от което се нуждаем, е отчитане страна по страна, публично и дори извън Европейския съюз, така че и третите страни да бъдат привлечени в усилията. Все още инициативите на комисията е, не са достатъчно обхватни. Третите страни трябва да участват в автоматичния обмен на информация. Какво ще се опитате да направите, за да няма търговски споразумения, които улесняват данъчното укривателство в развиващите страни. Как ще гарантирате тяхното пълноценно участие в процесите на международно ниво във връзка с данъчните реформи? Говоря за някакъв орган на междуправителствено ниво, който да работи на плоскостта на е, ООН. Вие какво бихте направили? Господин председатели, ами мисля, че не съм напълно съгласен с вас, когато казвате, че има търговски споразумения, които стимулират данъчното укривателство. Всичко зависи от тяхното съдържание, от начина по който се изпълняват. Що се отнася до развиващите се страни и за това други да не страдат, ние се опитахме и постигнахме успех 85 страни в света се съгласиха с нас да участват в автоматичния обмен на информация. Така че това е един много а, голям успех. Можем да ви изпратим списък, за да видите точно кои са тези страни. В Г20 беше постигнато такова съгласие, защото а, страните, които са по пътя на развитие, действително не трябва да бъдат излагани на тези опасности. И в Г7 говорим по тези въпроси, упражняваме истински голям натиск, но разбира се, колебания има. Darf ich noch Frau Pirko Ruonen Lerner? На госпожа Лернер искам да дам думата, последният оратор. Е, Благодаря, господин председател. Искам да ви попитам Как ще осигурите единството на политиката за недопускане на данъчното укривателство е, и съчетанието на тази цел е, с други политики на Европейския съюз, например политиката за развитие? Е, често пъти Европейската инвестиционна банка използва фондове, които са регистрирани в офшорни зони. По този въпрос не се прави нищо. Също така, е, се говори за данъчните последици на търговските споразумения, които сключваме. Как конкретно е, е, гарантирате единството на борбата с данъчното укривателство и нейното провеждане и във всички други политики на Европейския съюз. Благодаря ви за въпроса. Какво бихте искали да кажете по него, господин председател? Äh, Въпросът прилича на въпроса от госпожа Первонж. Euh, Работим по този въпрос и обръщаме много голямо внимание. Това ли беше въпроса ви? Това ми беше отговора, но не знам дали всъщност отговорих на вашия въпрос. Нет, Нещо подобно. Äh, Добре, благодаря. С това приключваме э, изслушването с председателя на комисията. Благодаря ви. Това беше отворена и честна дискусия. Имахме 19 колеги, които зададоха въпроси. Желаем ви много успех при вашите инициативи. Имате във всички случаи нашата подкрепа. Е, прекъсваме заседанието за 15 на минути.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 53 3, 1, 2, 3. Good afternoon. We continue. Добър ден. Сега получа... продължаваме с изслушването. I would like to turn in. Нашият гост, преминавам междувременно на немски, нашият гост е държавният секретар по въпросите на данъчните задължения на Португалската република. Искам да го представя и да го приветствам. Това е господин Роха Андраде. Господин Андраде, радваме се, че сте сред нас и сте съгласен да говорите с нас за данъчното облагане, особено на някои от вашите острови. Говорихме с председателя Юнкер за Мадейра. На него му зададоха въпроси за Мадейра. А освен това, сигурно и на вас ще ви зададат тези въпроси. По принцип, имаме 34, 45 минути на разположение. ще процедираме така. Един, една минута въпроси, две, две минути отговори. Това е с лотовете, в които ще се движим. И така отново благодаря за това, че дойдохте. Имате думата за Пет, имате думата 5 минути за въведение. Eh, благодаря ви много, господин председател. Почитаеми членове на комисията, искам да ви благодаря за това, че ме поканихте да говоря пред вашата анкетна комисия. И в началото ще подчертая колко значима е темата, както и работата, която върши комисията. В течение на годините Офшорните данъчни платформи и данъчното укривателство позволяват на много богати хора да крият богатството си и така да не плащат дължимото за нашите обществени услуги. Те също така укриват и постъпленията от престъпна дейност. Е, подобна практика не само намалява данъчните постъпления, а и демократичната легитимност на данъчната система като цяло. Разкритията за панамските книжа още веднъж е, обърна вниманието на обществото към тези въпроси. Бяха разпространени документи за различни методи за данъчно укривателство. И на основата на тази информация, португалските компетентни органи, както и органите на други страни, започнаха да идентифицират хората, посочени в тези е, книжа. Е, в книжата се споменават около 165 е, лица, живеещи в Португалия и в момента те са обект на разследване. Мисля, че това е особено важно в контекста на форума на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. От тези разкрития обаче е възможно да извлечем и някои полуки. Това, което разкриват панамските книжа, със сигурност представлява набор от интересни нишки, по които да тръгнем, които да разплетем. и е редно да мислим за нови начини за събиране на информация. В много случаи тя не ни е достатъчно. Фактите се съобщават публично, но често пъти това са доста стари, остарели факти. В много случаи отношенията между лицата и съответните страни не могат да дадат повод за разследване в данъчната сфера. Как най-добре да се реагира на тези факти и как да се осъществи превенция? Това са въпросите. Чрез националното си законодателство Португалия активно участва в двустранни и многостранни инициативи, особено под егидата на Европейския съюз, като най-вече тук говорим за обмен на информация. Поканата, която ми бе отправена, споменаваше и това да се спра на въпроса за трансферите към места, където има преференциално данъчно облагане или третиране. В Португалия Такива трансфери са извършвани. Имаме обаче задължение за разкриване на статистическа информация. Между 2011 и 2014 година голяма част от данните, които са съществували, не са попаднали в статистическите масиви. И в момента извършваме разследване защо е станало това. Искам да предложа един коментар. Ако системата за трансфери към офшорни зони е, се опира само върху това, което става в една страна, тази система ще е уязвима, защото понякога трансферите, преводите се извършват е, чрез е, поредица от посредничещи страни. Ако няма сътрудничество между всички тях, държавата, в която живее лицето, не може лесно да разбере, че парите в крайна сметка се озовават в данъчен оазис. Необходимо е да съществува поне европейски механизъм, чрез който необходимата информация да се споделя. Така както изисква това португалското законодателство от финансовите институции. А именно информацията да обхваща всички етапи от превода от държавите членки до офшорните зони, дори когато парите минават през държави членки, явяващи се посредници. Мисля, че тук европейските инициативи ще бъдат много полезни. Янах. Е, Благодаря. Благодаря, че дойдохте в Брюксел. Имаме емисия в Португалия. Така че е, вашето посещение ще използваме като подготовка за нашата мисия. И така давам думата на първо на докладчиците. Епеков от е първият оратор. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни обяснявате каква е ситуацията в Португалия. За мен е много интересно това, което казахте за непроверяваните трансфери офшор. 2011 година започнали. Сумите са големи. Бихте ли ни обяснили защо тези суми безпроблемно са се оказвали в данъчните райове? Знаете ли също така, кои са реалните собственици на сметките. Португалската банка се споменава няколко пъти. Интересуваме как върви разследването в Португалия и също така прокурорът има ли достатъчен достъп до информацията на данъчните органи. Накрая, тъй като и вие бяхте под надзора на тройката, ще ви попитам каква беше ролята и е, за превенцията на тези безконтролни прехвърляния на пари. Благодаря. Заповядайте. На първо място Що се отнася до тези непроверени прехвърляния, ще кажа, че доколкото се запознахме, са изпълнени финансовите задължения за предоставяне на данни към данъчните органи, но обработката на данните от страна на финансовите органи е била такава, че сделки дори на стойност 10 милиарда евро не са били обработени както трябва, не са били захранени в базата данни и не са били включени в статистиката или е, в каквато и да било рамка е, за проверка. Тези проблеми бяха набелязани Междувременно вече данъчните органи имат достъп до цялата тази информация. Но пак казвам, данните бяха предоставени, просто не са били обработени надлежно. А португалският прокурор започна разследване именно по обработката на тези данни. Това означава и достъп до данъчната информация с цел превенция. Тройката не се е месила в тези прехвърления към офшорни зони. Благодаря, господин Петър Язек. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин министър, за вашето присъствие интересуваме как оценявате вие изпълнението на европейското законодателство в своята страна. Преди малко разговаряхме с председателя на Европейската комисия, господин Юнкер. Интересуваме какво е взаимодействието с комисията и също така как се изпълнява европейското законодателство във вашата страна. Както попита и колегата, ще се поинтересувам за това как виждате участието на банките, на адвокатите, на всички посредници и съветници. Заповядайте. Много ви благодаря. Ролята на европейските институции винаги е била изключително съществена, особено при създаването на механизмите за обмен на информация. Както казах и в уводните си думи, в европейската рамка обаче ще се направи голяма промяна. Ние ще получим информация, и за чуждестранните юрисдикции и тази информация ще се получава автоматично. Също така ще знаем и какви са данъчните ставки в различните държави. Необходимо е държавите да предоставят информация за създаденото в тях богатство – Европейският съюз изпълнява инициативите на ОИСР. Мисля, че това е достойно за похвала и трябва да продължи по същия начин. На европейско ниво имаме обмен на информация, но така или иначе данъците си остават най-вече правомощие на държавата. И това, което ние трябва да направим е да насърчим Европейската комисия и държавите членки да продължат да работят в същия дух, а именно да създават необходимите механизми, така че органите да си свършат работата. für е, die... А сега от името на политическите групи е НП, е господин Йомело. Е Благодаря. Преди да започнем да броим времето за моя въпрос, моля ви, спрете часовника, ако обичате. Исках да направя уточнение. Това е политически дебат, но той трябва да се основава на фактите, а не на иллюзиите и миражите. Чухме въпроса на господин Кофот от социалистите и демократите. Искам да обясня на всички, че тук има неразбиране, защото държавният секретар спомена 10 милиарда като сделка, които не са записани между 2011 и 2014 година. Няма значение каква е политическата окраска на сегашното правителство. Данъчният инспектор заяви, че имаме тези декларации, като само четири от ненадлежно попълнените покриват периода 2014-16 или периода на настоящото управление. 18 от 20 доклада са 2015-16 година. И сега официалния въпрос. И тъй благодаря ви. Искам да кажа добре дошъл на държавния секретар – ще кажа, че на 18 юли 2010 година беше подписано официално споразумение между Португалската социалистическа партия и Жозе Сократиш, министър-председателя. Съгласно това споразумение, Панама отпада от списъка на данъчни убежища, завеждан от Португалия. Португалия продължи с инициативата Панама да отпадне от този списък, но в крайна сметка Панама остана в списъка благодарение на инициативата на нашата партия. Ако искате да засилите законодателството срещу данъчните убежища, то би трябвало Уругвай и някои други държави също да отпаднат от списъка, но това не отговаря на изискванията на член 63D. Разбира се, ОИСР не управлява Португалия и за това ще ви попитам как може едно правителствено решение всъщност да е противозаконно? Не съм свършил, господин председател. Господин държавен секретар. Ще се върна на тези 10 милиарда евро. Някои от тези прехвърляния са се случили и по време на вашето управление. Кой е участвал? Кои банки? Mehr Zeit zur Antwort. More time for your answer. Please. Uh, senhor deputado Nuno Melo, uh, eu não vou corrigir. Uh... Господин Мело, Аз няма да коригирам цифрите, които вие споменахте. Само ще кажа, че има доста грешки. Но тук опираме и до професионалната тайна, банковата тайна. Принципно с тези теми се е работил доста невнимателно. Самият аз не съм бил член на предишните правителства, които вие споменахте, но от медиите знам, че министър-председателят на моята страна и министър-председателят на друго правителство са искали наистина Панама да отпадне от списъка на данъчните обежища. 2010 година знаем, че господин Коелю посети Панама, но аз мога да отговарям само от името на настоящето правителство, което не е направил никакви грешки в това отношение. По-скоро ми се струва, че трябва да има списък на юрисдикциите, които не съдействат, защото за нас е важно да имаме данъчна информация. Не ни интересува точно данъчната ставка, а прозрачността. Вие сам споменахте за отпадането на страни от този толкова дълъг списък. Ние всъщност зачертахме три страни от този списък, тъй като те отговориха на определените критерии. Това са показатели, зададени от международните договори приемливи и за ОИСР, що се отнасят до обмена на информация. Португалия не може да зачеркне Панама от списъка на данъчните убежища. Това беше казано ясно на панамския посланник. Нашето правителство не би искало в международните отношения да има някакви неясноти и прикривания на информация. Що се отнася до предишното правителство, то ние наследихме ситуацията. Видяхме, че статистиката за тези преводи на пари са... Статистиката е погрешна. И тук не става дума за професионална тайна, просто информацията не е била оповестена, тъй като има данъчна тайна. Тази тайна защитава и повечето граждани. Really, é е, е, е verdadeiramente uma interpelação, Sr. Presidente. Eu vou fazer juntar, vou, vou Господин председател, Ще ви покажа текста на член 63D. Вие сам ще се уверите и ще ми кажете доколко Португалия изпълнява нормите срещу данъчните обежища 68, 80, 81. Това са членовете, които ни интересуват. Да, разбира се, и изпратете информацията на секретарията. Благодаря, ще проверим информацията Ана Гомеш. Е, е, Добре дошли, господин е, държавен секретар. Да питам се, има ли обоснована причина, поради която забавяте разследването на трансферите, извършени през 2011-2014 година. Тогава данните бяха събрани. Защо не са разследвани? Мадейра. Тръжпичиш да Мадейра. Искам да знам дали са извършени разследвания, включително за Мадейра. На колко възлизаха преведените към Мадейра суми? През 2015 година в какъв обем са били преведени средства от и до Мадейра? Това е много интересно. Искам също да ви попитам за междинните правни системи, които са част от схемите за данъчно огривателство. Е, дали сред тях ще намерим страни като Люксембург и Холандия? Това са финансови центрове, където португалските дружества обичат да пращат парите си. Какъв е мащабът на проблема? в Португалия и в други държави членки на Европейския съюз във връзка с а, измамите с ДДС. И каква част от тези измами минават през пристанището на Ротърдам? Заповядайте. Да, благодаря ви, почитаеми депутати. Разследването, което споменахте, се извършва и е, то е поверено на друг орган в Министерство на финансите. Е, независим е органът и все още не е излязъл с окончателно становище. Така че чакаме резултатите от това разследване. Що се отнася до това какво сме направили междувременно, Явно е, че проблемът има своите информационно-технологични измерения. Все още нямаме а, указание, че е имало опити за решаването му преди той да бъде открит. Между 2013 и 2016 година, например, защото самият проблем е открит през 2016, поне доколкото успяхме да установим. Вече споменах, че събирането и обнародването на статистически данни се подчинява на определени правила. Мадейра е част от територията на Португалия. И статистическите данни би трябвало да обхващат всички преводи, наредени от Мадейра, независимо от това на какъв данъчен режим се подчиняват преведените средства. Значи правилата в Португалия въжат и за Мадейра. мога да кажа, че в Европейския съюз а, няма държави членки, които да са включени в черния списък на Португалия, тъй като това би противоречало на португалското законодателство. Ами, имаме информация, че при... е приключило разследването на независимия орган в Министерство на финансите. Не сте ли получили още становището? Господин държавен секретар, когато говорихте по този въпрос в Националния парламент, вие споменахте, че 97% от преводите са свързани с банкова група БС, която след това изпадна в несъстоятелност. Имате ли информация, която можете да ни дадете? Ами вижте, така както отговорих на Нуно Мело, съгласно действащото португалско законодателство, не ми е възможно да разкрия за кои финансови институции става дума при извършването на тези преводи. Публичните данни обхващат само преведените суми и страната към която те са преведени. Това е обнародвано в интернет, но не е уточнено коя е финансовата институция, в която е нареден преводът. Така че нито можем да потвърдим, нито можем да отречем информацията, с която разполагате. Ами, повечето групи надхвърлиха времето си за изказване. Време е за екаре. <clears throat> Благодаря, господин председателю. Португалия участваше в програмата за заеми, управлявана от Европейския съюз и МВФ. Искам да чуя мнението ви за това какви дискусии сте водили за Мадейра и, и нейния финансов сектор с Европейския съюз и МВФ на плоскостта на недопускане на данъчно укривателство в а, Португалия. Това беше приоритет за всички длъжници. Е, по какъв начин е работено по този въпрос? Благодаря, господин държавен секретар. Мисля, че тук се крият два отделни въпроса. По въпроса за Мадейра. Е, данъчните правила в Мадейра и в нейната свободна зона следват регламент на Европейския съюз, който се отнася за най-отдалечените региони. Тези е, условия и правила са много важна предпоставка, за да се даде възможност Мадейра да се развива. В продължение на много години е, тези условия не бяха свързани с е, финансови услуги. След това обаче вие зададохте и друг въпрос за борбата с данъчното укривателство. Да, несъмнено това е приоритет. И е приоритет за редица правителства. Так, тази борба се води на различни фронтове. Единият е, разбира се, свързан с ДДС и свръхфактурирането на суми за ДДС. Също така стои въпросът с укриването на доходи от чужбина или имущество в чужбина. Съгласно португалското законодателство сме се опитали да създадем механизми, с оглед на процеса за недопускане ерозия на данъчната основа в ОИСР. Целта ни и целта на тези механизми е да се разшири прозрачността. Е, акциите на приносител неодавна бяха е, премахнати. Също така бяха въведени ограничения за сключване на сделки при плащане в брой. Такова плащане вече може да се извършва само до определена граница. Също така се опитваме да обвържем работата си в данъчната област с други цели в финансовата сфера, например борба с изпирането на пари. Благодаря. Сега колегата от ГУЕ, Галвия Гаш. Добър ден, господин държавен секретар. Добре дошли. Имам няколко, макар и кратки въпроси към вас. Първо, проблемът с разследването и панамските книжа. Въпросът за панамските книжа е свързан и с Swiss Leaks. 611 данакоплаци са свързани с тези процеси. Не искам да ви питам за имена. Питам ви, знаете ли каква сума е била възстановена и колко е изгубила държавата от тези методи? Това е нещо, което ме интересува в по-големи детайли. Вие също неколкократно споменахте банковата тайна. Какво мислите за банковата тайна. Доколко тя съставлява пречка за борба с данъчното укривателство е, и с изпирането на пари? Също искам да знам с какви ресурси разполагате, за да решавате проблемите. Очаква ли се ново законодателство? Имате ли капацитет да обработвате огромните обеми информация, които постъпват? Разполагате ли с конкретни средства за решаване на тези трудности? И сега съвсем конкретен въпрос, свързан е, с отчитането страна по страна. В Португалия това вече е елемент от е, Кодекса за корпоративно данъчно облагане. Когато се подават декларации, данните трябва да бъдат посочени страна по страна. Обаче в Португалия има възможно най-високия прак. Минималната сума е, за даване на тази информация 750 милиона евро. Е, имате ли информация колко португалски дружества са обхванати от това законодателство? И всъщност, е, какви са подходите в други държави членки? Благодаря ви. По отношение на Leaks и панамските книжа, мога да ви кажа, че при Leaks голямата част от информацията, която бе разкрита, се оказа доста остаряла. Затова е, от тук е много трудно най-напред е, да си възстановите тези средства. Всяка информация, която е съдържала данни за престъпление, била предадена на правоохранителните органи. Но има в известен смисъл непряко събиране и възстановяване на средствата. Е, имало е някои е, престъпления, които са започнали през 2004-2006 година, но са продължили толкова дълго във времето, че накрая се е стигнало до разследване. И това разследване в момента се извършва. Опитваме се да установим сумите, като е, разбира се не допускаме съмнение. Доколкото разбирам, много по-важно е да се събира информация чрез е, автоматичен обмен на информация и чрез формални канали. За това ние работим усилено за разширяване на човешкия си капацитет и на информационно-технологичния капацитет. За една малка страна, а дори и за страна с средни размери, е трудно да се справя с обемите постъпваща информация. Прав сте. Um Що се отнася до прага, над който се извършва отчитане на постъпленията страна по страна, всяка държава се интересува от информацията от други страни. И за това никоя държава няма стимул да възприеме нисък прак. Португалия би се съгласила тези прагове да бъдат ниски, но понеже прагът в момента е висок, никой няма интерес да създава допълнително натоварване за собствената си страна в сравнение с други държави които може би имат други прагове. Значи всички засегнати страни трябва да си сътрудничат. Така бих отговорил на вашия въпрос. Благодаря. В списъка ми останаха двама души, Свен Гигулт и Хосе Мануел. Благодаря. Е, преминавам на английски. Три въпроса имам. След разкритията, смятате ли, че имаше нарушение на, на, от страна на Португалия на законодателството и ангажиментите с прането на пари? А, не бяха публикувани и документи, както трябваше да бъдат. Освен това, Смятате ли да, да контролирате онези банки, които не са били проверявани в миналото и които са обвързани, които се появяват в панамските документи? Освен това, започнали ли сте преследване, съдебно преследване на тези банки? Подвели ли сте ги под отговорност с други думи? Освен това, кой осигурява за, че законодателството срещу прането на пари се пр прилага на практика, наистина. Това трябва да се оточни, за да може наистина ангажиментите по отношение на прането на пари са, се спазват, <clears throat> се изпълняват. А, държавният секретар. Трябва да оточнем нещо ангажиментите за трансферите към офшорни фирми са всъщност ангажименти, които съществуват в областта на данъчното облагане. И това е нещо различно от а, законодателството, което съществува в областта на прането на пари. Сега, <clears throat> докладването към трансфери на трансфери към финансови институции, се пред тези, тази информация се предава на а, Националната банка на Португалия, а не на данъчните власти. Това са две различни системи. Така че тук не става дума за пране на пари в рамките на тези точно случаи, които обсъждаме. Португалия има, в Португалия имаше мисия а, и след известно време, след няколко месеца, ще имаме по-цялостна оценка. Но моето впечатление е, че контролната система в Португалия се основава на доклади към Националната банка на Португалия. И подлежи на контроли от страна на а, полицията и на прокуратурата. Това е от страна на съдебната система. Тя функционира добре. Сега, що се отнесе до факта, който вие споменавате, а именно за данъчната администрация, когато има подозрение за правонарушение, Естествено, данъчните власти уведомяват съдебната система, но няма тук намеса от държавния секретар. Информацията, която при мен е налична, опира до е, юридическите лица и индивидите, които предприемат тези транзакции. Господин Гиголд, аз съм малко изненадан, защото нарушения в данъчната област би трябвало да са предикатни деяния по отношение на, пр... на прането на пари разделянето на тези две деяния са странни. Защо? Всъщност тези две части на системата не си сътрудничат. Освен това, когато има сигнали за правене на пари, естествено това, тези сигнали трябва да се отправят към банковата система и банковия надзор. но а, това, което описвате вие, означава, че в Португалия трябва да има по-добро сътрудничество между двете страни на системата. Трябва да уточня, може би не бях достатъчно ясен. Цялата система за контролиране на парането на пари се основава на Европейската директива. И тази система, този контрол започва чрез подаване на информация към банките, след което следва контрол. информацията е достъпна до съдебна, от съд, за съдебната система. Ние прилагаме абсолютно директивата за прането на пари, когато става дума за подозрителни транзакции. А, Информацията, която е, имаме за офшорните фирми, това е информация, която използваме за данъчни цели. Естествено, двете неща са свързани, но данъчните власти, ако те открият някакъв вид престъпни деяния или подозрителни дейности, особено свързани с пране на пари, естествено тези сигнали биват предавани по-нататък. Ако има подозрение за пране на пари при дадени транзакции към офшорни фирми, то тогава тези данни, тези сигнали се предават на компетентните съдебни власти. Така че се подвеждат под отговорност, възбуждат се съдебни дела. Благодаря. Господин Фернандес. Португалското правителство извади три страни от черния списък. Правителството съгласува ли това, тази си дейност с данъчните власти? Отговор. Данъчните власти бяха въвлечени в целия процес и данъчните власти биват изслушвани много внимателно, когато се правят правилата при нас. Е, това е исторически. Имахме много становища от данъчните власти и те участват в процеса. В такъв случай, казва господин Фернандес, Мога ли да направя заключение, че данъчните власти дадоха положително становище? Това означава, отговор, това означава, че Център за финансови изследвания оцени становището и центърът трябваше да даде зелена светлина, но това не беше случая. В такъв случай е, прави ли правилният извод, че данъчните власти не са дали зелена светлина? Отговор. Е, може вие да тълкувате ситуацията както желаете. Тоест, нямало е положително становище данъчните власти. Председателят. Господин държавен секретар, благодаря ви най-сърдечно. След три месеца и половина имаме мисия в Португалия. Благодаря ви за днешното присъствие. И с това, с тази си благодарност, закривам заседанието. Ще се видим в Португалия и там ще говорим по все още откритите въпроси. Правим 4-минутна пауза и ще продължим с заседанието на координаторите. Закривам заседанието. Заседанието на координаторите ще протече при закрити врата.